от дневния ни ред разисквания по случай на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава. Разполагаме с не повече от един час, съгласно член 135 от правилника за дейността на парламента. Следващата точка ще бъде преследване на защитниците на правата на човека в Азербайджан. Давам думата на господин Герике. Господин Вагел, Госпожо председател, заместник председателят преди вас пропусна една възможност. Може да ми даде време за изказване. Можеше да проведем демократична дискусия, но аз така и не получих думата. Много се надявам в бъдеще да продължим да гарантираме демокрацията и диалог. Благодаря. сте Este prerogativul vicepreședintelui. Mulțumesc Благодаря. Но това е правото на една заместник председателка. Тя може да вземе такова решение. Господин Герике, Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, през май 2012 година в Баку, столицата на Азербайджан, бе проведена проявата Евровизия под надслова запали своя огън. Още тогава към Азербайджан бе отправена критика по отношение на демокрацията и правата на човека. Засегнати от нарушенията са най-вече жени, деца и възрастни хора. Миналата седмица дори опитни експерти от Азербайджан бяха потресени от нарушенията на правата на човека там. Радвам се, че предстои да обсъдим тази тема тук и да осъдим случващото се в Азербайджан. Правата на човека трябва да са неизменима част от политиката ни на добросъседство и най-вече от економическата ни политика. Анке Енгелке, германката, която водеше Евровизия в Баку, единствена прояви смелост и когато се обявяваше класацията, разкритикува положението с правата на човека в Азербайджан. Цитирам казаното от нея. Добре е да се гласува. Добре е човек да може да има избор. Всичко най-хубаво по пътя, който ти предстои Азербайджан. Европа те наблюдава. Европа е и днес е на страната на Азербайджан бих призовал гражданите на Азербайджан да запалят своето пламъче в борбата с правата на човек. Благодаря. Господин Ламсторф. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че нямаме възможността да ви виждаме достатъчно често, но искам да ви поздравя за това, че сте назначена на този пост. Дами и господа, положението в Азербайджан е изключително притеснително благодарение на кризата в Украина, в Близки изток, в Ирак, Сега обръщаме внимание на тази страна. Влушава се положението на правозащитниците. Режимът е авторитарен и той продължава да заглушава гласовете на правозащитниците. По Human Rights Watch и Freedom House властите са хвърлили в затвора поне 30 журналисти, правозащитници по измислени обвинения, включително притежание на дрога и така нататък. От минали юли има драматична ескалация на напрежението и са заловени много публични фигури, които а, са в затвора по политически причини. А, Лейла Юнус е в а, затвора, Ариф Юнус, нейният съпруг, историк също е там. Амалиев, който е част от Асоциацията за образование, също е в затвора. Прави се списък от жертви, които да бъдат хвърлени в затвора. Сега те вече са в този списък. Правителството налага ограничение на работата на НПО. Много групи трябваше да затворят врати, след като бяха замразени техните средства в банката. Азербайджан се възползва обаче от нови възможности да има много а, добра репутация в света. Тя зае ротационното председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа, което е наистина ирония на съдбата. Президента а, на страната зае А, подиума и обясни е, как е, всички са прави. Благодаря. Господин Вайденхолцер, благодаря госпожо председател. От 13 години Азербайджан е член на съвета на Европа. Това е едно важно постижение, както за страната, така и за Европа. В момента Азербайджан председателства съвета на Европа. В основата на работата на съвета на Европа е Европейската конвенция за правата на човек, която трябва да бъде и мерило за Азербайджан. Въпреки това положението с правата на човека там се влушава. Систематично се налагат ограничения върху дейността на НПО. Систематично се нарушават правата на техни представители. Те са обект на турмоз, хвърлят се в затвора. Като се имат предвид тези обстоятелства, Европейският съюз гарантира на правозащитниците в Азербайджан своята пълна подкрепа. Това е и в основата на настоящата резолюция. В нея се говори за всички онези, които са обект на гонения, тъй като отстояват правата на човека. Нашата резолюция съдържа ясно послание. Азербайджан в дългосрочен план не може да получи европейска перспектива, ако продължава своят, тези деяния по отношение на правата на човека. Майкро, микрофон горо. Господин Щетина има думата. Включил съм се микрофона, чувате ли ме? Я не вим, если мне слышит, мам запнути, это в Чувате ли ме? Всичко е наред, нали? Добре, благодаря, госпожо председател. Нарушенията на правата на човека в Азербайджан са несъмнение, За съжаление. Казвам за съжаление, тъй като Азербайджан е една от страните от източното партньорство. Страна, която е много важна като мост за отношенията ни с Кавказския регион. Авторите на тази резолюция са наясно с това. Затова и текстът е толкова балансиран. Ние отбелязваме проблемите с политическите затворници в тази страна. И аз искам да подчертая е, случая с Интигам Алиев, юрист, който защитава политически преследвани лица. Този случай е много обезпокоителен. Той неодавна беше в Прага и получи наградата Хомо Хоминай от нашето НПО, наречено Хора в нужда. Дами и господа, моля ви да подкрепите тази резолюция с вашия глас днес. Благодаря. Госпожа Вержия има думата. Благодаря, госпожа председател. През, през пролета на 2012 много хора в Баку излязоха на улицата, за да иска демокрация. Имаше репресии от страна на правителството. Ситуацията се влушава. Противниците на режима, НПО, журналисти са подложени на гонения. Международното напрежение международното внимание е насочено в друга посока към Украина и сега в Баку властите се ползват с безнаказаност. Имаме споразумение за партньорство и сътрудничество. Водят се преговори за споразумение за асоцииране, но какъв е техния смисъл, ако не се спазват правата на човека? в Азербайджан не само, че няма напредък, но има връщане назад. Трябва строго да се спазва изискванията, заложени в споразуменията с Азербайджан. Ако всичко, което казах, иначе всичко, което беше казано до сега, ще останат празни приказки. Благодаря. Господин Корал. Благодаря, госпожо председател. Азербайджан по-настоящем е председател на съвета на Европа. Организацията, която защитава правата на човека и демокрацията. Азербайджан в същото време е една страна, в която правата систематично биват нарушавани. Свободата на изразяване, особено по интернет, свободата на сдружаване и така нататък. Едно наистина абсурдно противоречие. Азербайджан ще се превърне в един от основните доставчици на газ за Европа, така че от търговска, стратегическа гледна точка трябва да се заинтересуваме от тази страна. Нашият интерес към демокрацията в тази страна обаче е много слаб. Новините и неправителствените организации ни казват, че има десетки затворници заради техните убеждения зад решетките. Измислят се обвинения и процеса не е надлежен. Има хора, които са в гладна стачка, за да информират света за това. Трябва да окажем натиск върху азербайджанското правителство, за да може да се спазват международните споразумения и особено като председатели на съвета на Европа. Трябва да поискаме Европейската комисия да извършва мониторинг на средствата, които отделя за тази страна, защото ние сме един от основните донори на страната. Иначе ще обърнем гръб на онези, които са в затвора, които чисто и просто искат достоен живот. Благодаря, госпожа Скот Като. През месец юли с ужас станахме свидетели на действията, които предприе Азербайджан срещу гражданското си общество. Някои от най-видните правозащитници бяха хвърлени в затвора въз основа на изфабрикувани обвинения. Сред тях са Лейла Юнос, Интигам Алиев и други. Трябва решително да осъдим задържането на азербайджанските правозащитници. Трябва да придадем публичност на тяхната дейност. Радвам се, че групата на зелените издигна кандидатурата на Лейла Юнос за тази годишната награда Сахаров. Под комисията на ООН за предотвратяване на изтезанията отправи предупреждение към Азербайджан по силата на протокола за борба срещу изтезанията, по който Азербайджан е и страна. Трябва да призовем азербайджанските власти да сложат край на практиката на избирателното правосъдие, насочено срещу критикуващите правителството. Те трябва да предприемат всичко възможно, за да гарантират свободата на словото и свободата на сдружаванията, на митингите и събранията. Трябва да призовем за незабавното и безусловно освобождаване на всички азербайджански правозащитници. Настояваме също така преговорите за ново стратегическо партньорство за модернизиране с Азербайджан да бъдат замразени, докато Азербайджан не постигне поне минимален напредък. Връзките между Азербайджан и Европейския съюз трябва да бъдат да бъдат поставени под строги условия. Азербайджанското правителство трябва да предприеме поне минимални мерки, за да подобри своите действия в областта на правата на човека. Трябва решително да осъдим действията на правителството срещу Лейла Юнус. Нека Азербайджан прилага правата на човека така, както очакваме да ги прилага ние, гражданите на Европейския съюз. Е, Давам думата е на госпожа Тонан Хоненштайн. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, унези от нас, които идват в парламента от съвета на от страната на съвета на Европа, виждате един плакат, който а, показва, че сега Азербайджан е председател на съвета на министрите на съвета на Европа. Властите в тази страна използват този факт, както и конфликта в Украина, за да нарушават правата на човека в собствената си страна, когато вниманието на международната общност е отслабено това, което се случва в Азербайджан сега, трябва забавно да доведе до назначаването на специален докладчик и категорично осъждане на подобни практики. Можем да обмислим налагането на забрана за получаване на визи на, за някой от близките до господин Алиев. Някои европейски фирми които няма да споменавам, но те решиха спонсорират първите олимпийски игри, които ще се проведат в Баку. Става дума за големи пари, но дали тези фирми са отчели ситуацията с правата на човека в страната? Тези европейски олимпийски игри ще се използват от Алиев, за да може да рекламира себе си и страната си. И на последно място тази резолюция е много добра, но се надявам, че тя ще бъде само една първа стъпка. Благодаря. Госпожа Пири има думата. Human Rights Watch и други организации отбелязват, че 40 блогъри, журналисти и правозащитници са хвърлени в затвора и искаме тези хора да получат правата си. Азербайджан е в нашата политика за добросъседство, затова трябва да бъдем по-критични. Общите ценности, на които почива а, тази политика за добросъседство, трябва да бъдат защитавани. Хора, които критикуват властите, се оказват в затвора. Лейла Юнус и Ариф Юнус са едни от тях, както и господин Джафаров и други. Какво всъщност са направили те? Посочили са нарушенията на правата на човека, тъй като Азербайджан е член на съвета на Европа. Искам освобождаване на политическите затворници и то незабавно. Да се сложи край на гонението на хората, които защитават свободата и демокрацията. Mulțumesc спорта mult, domnul Чарнески. Благодаря. Господин Чернецки. Благодаря, госпожо председател. Наистина се надявам, че ще бъдете и много добър комисар. Желая ви това, въпреки че ако стане така, Европейският парламент ще загуби във ваше лице един чудесен заместник председател. Докладът за правата на човека е важен инструмент, тъй като насочва вниманието ни към населението на Южен Кавказ. Този регион е много важен. Обществата там се стремят да се доближат към Европа, към европейските стандарти и ценности. Срещал съм се с много грузинци, арменци и азербайджанци и знам, че по много теми техните възгледи са близки до нашите. Мисля, че трябва да обсъдим и правата на човека в Русия, тъй като напоследък доста се мълчи по тази тема. Mulțumesc frumos, domnule președinte, și pentru urări. Doamna Конечна. Благодаря, госпожа Конечна. И благодаря ви за благопожеланията към мен. Благодаря. Благодаря. За мен е голямо удоволствие беше да изслушам е, изказването на господин Шулца. Германия повече от 40 години трябваше да се справя с е, е, трагичната си история. Ние сега сме изработили свойствена представа за демокрацията. Една суверенна държава, като Азербайджан, има правото да разполага с достатъчно време за разследване на нарушения на правата на човека, без външно влияние обаче, упражнявано от страна на Европейския съюз, тъй като това е контрапродуктивно и е в нарушение на сътрудничеството, на което държи Европейския парламент. Азербайджан иска да промени своите правила, за да ги приведе в съответствие с международното право и ние трябва да отчитаме историческия контекст във всяка отделна страна и да водим диалог с тях. Обедена съм, че Венецианската комисия е тази, която трябва да преценява дали техните норми отговарят на международните стандарти. Ние трябва да помогнем на Азербайджан да се реформира. Господин Кели не е в залата, затова давам думата на госпожа Гомеш. It's me? Yes. Okay. Please. Uh, Sr. Госпожо председател, съгласна съм с колегите, трябва да заклеймим начина по който неправителствени организации, блогъри, журналисти, се преследват в Азербайджан. Измислени обвинения, като например неплащане на данъци, се отправят към тези хора. Сплашвани са, неправителствени организации също са обект на сплашване. Хората трябва да могат да работят за правата на човека в своята страна, без някой да им пречи, за да може да се постигне демокрация в страната трябва да има истинска реформа в тази страна. Съветът на Европа призова тази страна към реформа. Азербайджан е член на съвета и като такъв има отговорности за защитата на правата на човека и демокрацията. Необходимо е да се говори против репресиите в Азербайджан. Страната се нуждае спешно от модернизация и реформи. Междувременно трябва да прекратим всички мерки, които дават преференции на тази страна и трябва да я призовем да подобри правата на човека. Благодаря. Председателката, преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Вайгел. Благодаря. Мисля, че е правилно, че отстояваме правата на човека в Азербайджан и други страни в подобно положение. Един правозащитник, един човек, отстояващ правата на човека, хвърлен в затвора, е един в повече. Мисля, че страната трябва в по-голяма степен да зачита правата на човека. Но нека изтъкна също така, че Азербайджан е в по-особено положение. Русия оказва натиск върху страната, същото въжи и за Иран. Азербайджан е важен стратегически партньор за нас. Мисля, че трябва да подпомогнем страната най-вече по отношение на окупираните територии в планинските райони на Горни Карабах. Вънто ли комисар, домно Мимица. Господин Мимица, имате думата. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми депутати, отношенията между Европейския съюз и Азербайджан са изключително важни. В някои области те са дори от стратегическо значение, но също времено те са и голямо предизвикателство в някои отношения. Искам да спомена две наши безпокойства. Първо, наблюдаваме значително влушаване на ситуацията с спазване правата на човека в Азербайджан. Няколко известни правозащитници през последните месеци бяха арестувани и хвърлени в затвора по ускорената процедура, прилагана спрямо гражданското общество. Виждаме също ескалация на конфликта по отношение на Горно Карабах има нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня, което е най-сериозното от 2004 година насам. Това са обезпокоителни събития, особено по правата на човека и ситуацията с конфликта. Въпроса за правата на човека на двустранна основа са поставени пред администрацията в Азербайджан Хелга Шмидт го направи по време на срещата с Алиев и с представители на гражданското общество при последното си посещение в Бакун в рамките на неформалния диалог по източното партньорство. Този въпрос беше засегнат и по време на посещението на Барозо в Баку през месец юни. В отговор на бързо влушаващата се ситуация, ние задействахме основните насоки за правозащитниците и инструктирахме делегациите на Европейския съюз да предложат конкретна подкрепа на поставените под риск правозащитници. Има продължаване на натиска срещу гражданското общество и това е нарушение на общите ни ценности и духа на източното партньорство. Изключително важно е да има процъфтяващо гражданско общество, за да има и демокрация. Ние непрекъснато напомняме на партньорите ни в Азербайджан, че най-добрият начин да постигане на просперитет и стабилност в страната е чрез функционираща многопартийна демокрация, отворено общество, отворена економика. Ние продължаваме да настояваме нашите отношения с Азербайджан да са на нова правна основа, вдъхновена от общи ценности, особено спазване на правата на човека и на основните свободи. Ние започнахме преговаряне по споразумение за асоцииране и на партньорство, стратегическо партньорство Тук се отчитат е, и аспектите свързани с енергийната сигурност. В момента Азербайджан председателства съвета на министрите на съвета на Европа, извършва промени в законодателството си, трябва да отчита също и препоръките на международната общност и на гражданското общество и да изпълнява ангажиментите, които е страната е поела в рамките на съвета на Европа. Ние работим е, партньорски с всички заинтересовани страни. Генералният секретар на съвета на Европа и президента Алиев проведоха а, среща с участието на гражданското общество, а, но за съжаление през последните години тази комисия не се е събирала което нарушава диалога между азербайджанските власти и гражданското общество. Благодаря ви, госпожо председател. Има седем предложения за резолюции. Обявявам този дебат за приключен и преминаваме към разглеждане на въпроса за Бурунди, по-специално случаят на Пьер Клавие Бонимба. Давам думата на господин Юрек, но той не е в залата, затова давам думата на господин Корал. Domnul Corao, vă